Chers collègues, je vous suggère de Уважаеми колеги, аз предлагам да започнем работа, защото вече закъсняваме. Имаме още едно становище, което трябва да разгледаме и което вчера не беше разгледано, но е, ще се включи в нашата програма в някакъв момент. Сега трябва да разгледаме проекторезолюцията относно борбата срещу езика на омразата и престъпленията от омраза. След убийството на нашия колега Адамович, кой иска да вземе думата? Е, Колегата Питър Кайзер. Е, уважаеми господин председател, е, уважаеми колеги, приветствам е, факта, че Комитета на регионите поема инициативата, която е спешно необходима и която не се отнася единствено до местно, регионално и национално равнище. За съжаление, вчера именно почетохме паметта на хората, които са свързани с екстремизма, с тероризма, с крайното насилие Става дума за една а, всеобща инициатива, която надхвърля границите на отделни а, държави и обхваща цялата мрежа, глобалната мрежа. Става дума за превентивни мерки, а, за медийни а, а, умения, за отговорността на медиите, на образователните заведения, на училищата за нещо, което можем да наречем всеобща нетърпимост към омразата. В обществото не бива да се шири омраза. Не бива да има потикване към насилие и към крайни действия. Трябва да се обърнем най-вече и към езика на омразата и престъпленията от омраза вербалните атаки, е, вербалните е, прояви на омразата е, не са нищо невинно. Апелирам за това да се предприемат мерки навсякъде, където това е възможно и съвместно да действат медиите с правоохранителните органи, с, а също и правораздавателните органи. Ние в Австрия организирахме е, един форум, в който представители на е, федералните провинции и на е, националното равнище, т.е. на федерацията, се срещат заедно с представители на медиите и говорят именно за начина по който желаем да създадем сред обществото нетърпимост към словото на омразата и престъпленията от омраза. Трябва при всички положения да използваме всички възможности, не само законови, за да успеем. Колега, благодаря. Panie Przewodniczący, koleżanki i koledzy. Przede wszystkim proszę mi pozwolić podziękować za... Уважаеми колеги, бих искал да се възползвам от възможността и да благодаря на всички вас. Благодаря ви, че включихте тази резолюция в дневния ред. Благодаря на вас, господин председател, както и на всички политически групи, които решиха резолюцията да бъде включена. От една страна ми се струва, че тя показва, че няма да забравим своя приятел господин Адамович. Също така е доказателство, за работата и участието на Комитета на регионите по тази тема – борбата с езика на омразата. Нека привлека вниманието ви към нещо много важно за нас. Всяка подобна трагедия води до размисъл – Този размисъл е свързан с средата, която ни заобикаля и хората в нея. Много са важни заключенията, до които стигаме и те са отразени и в резолюцията. Трябва да говорим за отговорността и отчетността на политиците – защото много често политиците са модел, дори и да не служат за пример. Хората, които прибягват до езика на омразата, използват извинението, че някои политици също го правят – Следователно, ние като политици имаме огромна отговорност. Медиите също носят огромна отговорност. В заключение ще кажа, че темата е много важна и наистина се радвам, че се разглежда в резолюцията. Надявам се резолюцията да има отражение и у дома. Знам, че нашият приятел господин Адамович би искал това да се случи. Благодаря. Колегата Йетен. Благодаря, господин председател. Е, уважаеми колеги, от името на нидерландската делегация е, желая да подкрепя категорично тази резолюция. Ние при всички положения трябва да направим максималното, за да се преборим с езика на образата и престъпленията на образа. Нещо, което правим в нашата страна. Тъй като включително и политици използват езика на образата и всъщност подстрекават е, съзнателно или несъзнателно подобни е, прояви в обществото. Всички граждани трябва да бъдат обхванати от нашата инициатива и то не само в една държава член, а във всички държави членки и трябва да си даваме сметка, че става дума и за сигурност. Не става дума единствено за заплахи или език на омразата насочен само към определени хора. В Нидерландия има и кметове, които са обект на е, вербални е, е, и не само вербални атаки, продиктувани от омраза, поради несъгласие с тяхната политика. Ние в никакъв случай не бива да се примиряваме с това явление и трябва да проявим нетърпимост и да научим и обществото на това. Макар, че извършителите понякога са анонимни. Биргит Хуни има думата. Е, аз мятам, че е, тази резолюция, която обхваща всички е, политически групи, насочена срещу словата на омразата и престъпленията от омраза, е нещо много необходимо и добро. Важно е да обърнем внимание на факта, че регионалните и местните политици трябва да проявят необходимата инициативност, да поемат ангажимента да бъдат особено активни в това отношение, още повече, че те самите понякога са прицел на такава омраза и на подобни престъпления местните и регионалните власти и политиците е, е, са призвани сега, тъй като и те са на челно място в е, борбата, а много често са и първите жертви. благодаря много. радвам се да съобща, че нашата делегация ще подкрепи тази резолюция. Колегата Отил думата. Mm, Благодаря, ние подкрепяме резолюцията. Смятаме, че е изключително важна. Тя е много необходима в този конкретен момент. Също времено Резолюцията ни напомня за целите на Европа. Ние не бива да забравяме, че думите служат не само за информация, те могат да ранят когото и да било. Ние трябва наистина да проявим солидарност. Със сигурност искам да изразя своите съболезнования и на господин Адамович и неговото семейство и на неговата страна. Убийците е, са всъщност хора с отклонения. Как може да планираш политическо убийство? Ние трябва да спрем това защото в противен случай се стига до много лоши резултати. Необходимо е да започнем и подробен анализ, за да разберем какво точно се случва и какво се препредава от медиите. Ние разполагаме с много полезни инструменти в тяхно лице, но те могат да бъдат и доста опасни, особено спрямо младите. Благодаря. Колегата Йонгман. Благодаря, господин председател. Както и колегите, които говориха преди мен, ще кажа, че ние напълно подкрепяме е, резолюцията е, в е, нашата делегация и политическа група. И е, при, сме готови да предприемем всичко, което е по силите ни срещу словото на омразата и престъпленията от омраза. Ние трябва да си даваме сметка, че насилието, омразата, в каквато и да била форма, нямат място в нашето общество. Кметовете, много често а, е, са а, е, прицел на атаки, а, е, налагат се а, политически, а и а, полицейски мерки, за да а, се решат а, в някои конкретни случаи проблемите. Така че те са особено а, ангажирани с тази тема. Донато Тома има думата. Грация, президенте. Благодаря ви, господин председател. Аз подкрепям резолюцията. Представил съм изменение по девета точка, за да подсиля нейното съдържание. Става дума за омразата, която процъфтява в анонимната среда на социалните медии. Необходимо е те да поемат своята отговорност в много по-голяма степен и ми се струва, че първата стъпка в това отношение е нашата резолюция. Както знаем, анонимността е всъщност параван, който скрива долни инстинкти, като понякога когато трябва да кажеш нещо в лицето на един човек, ти го правиш по-заобиколно, докато в социалните медии всичко е много брутално. Трябва да се намерят решения, например, идентифициране на участниците или нещо друго. Тези, които пишат какво ли не в социалните мрежи и дори не се подписват под мнението си, само разпространяват омраза. И последният оратор, колегата Гайтано Омао. Благодаря, господин председател. Искам да обясня защо съм оттеглил изменението, което предложих. Това е изменение номер 2. Става дума за приканване на всички институции, всички политически партии да внимават със своя политически дискурс, да не допускат двойствена риторика и обиди към опонентите си. Полският колега Восняк и някои други са представили изменения в същия дух. но аз подкрепям резолюцията в памет на нашия колега Адамович. Микрофонът на оратора е прекъснат. Благодаря ви. След тези изказвания по общия дебат, а колегата Шнайдер. Благодаря, господин председател. Преди да започнем с гласуването, ще предложа е, изменение към е, едно от е, внесените изменения. Е, за докладчик това е малко необичайна е, процедура. Става дума за изменение 4, в което съвсем. Е, точно е, се посочва, че във връзка с е, смъртта на е, колегата е, Адамалвич. Много е, местни и регионални политици е, са подложени на вербални атаки и на физическо насилие. Тук обаче госпожа Корне е включила и местни регионални инициативи, участници от гражданското общество и така нататък. Така, е, това е правилно. Аз предлагам текста на госпожа Корне е, да е, влезе като отделен параграф след точка 6, т.е. точка 7. Може би авторката ще каже нещо. Да, с удоволствие. Съгласна съм с предлаганата процедура тъй като в крайна сметка постигаме по същество една и съща цел. Благодаря. Преминаваме към измененията. По четвърто изменение ще включим предложението на колегата Шнайдер. Изменение едно за. Против. Приема се. Изменение 2 е оттеглено, както чухме. Изменение 3 за против. Приема се. Изменение 4. Първо гласуваме предложението на господин Шнайдер за отделяне на параграфа за против приема се. Следователно няма да е, приемаме изменение 4 с изменението за, против, приема се. Изменение 5. Господин Тома. Благодаря ви. Аз представих изменение 6, но имам намерението да го оттегля за да може да се отчете факта, че изменение 5 е много близко до моето. Оттеглям изменение 6. Много благодаря. Изменение 5 за против. Приема се. 6 е оттеглено. 7 за против. Приема се. И сега гласуваме цялата резолюция за против въздържали се приема се с единодушие. Благодаря. Chers collègues, nous en venons Скъпи колеги, сега преминаваме към вече традиционния ни дебат за местните и регионални власти. Искам да благодаря на всички, които отново ни изпратиха техните предложения. За жалост не можахме да включим всички от тях, тъй като нямаше достатъчно време. Решихме да се спрем на три теми. Първо, развитие на отношенията с молдовските местни и регионални власти. Радвам се, че тази точка беше добавена. Комисията КОПЕР работи с молдовските местни и регионални власти чрез източното партньорство и Колиб. Освен това, през 2022 година Молдова е съпредседател на Колиб. Искам да благодаря на молдовските местни и регионални власти. Те днес са при нас. Вторник след обед ние вече имахме възможност да говорим за тяхното сътрудничество. Това сътрудничество се организира чрез работата на комисията СИВЕКС и други инициативи за устойчиво развитие. Предстои срещата ни на върха в Букурещ. Ще дам думата на колегата Адриан Тебан. Заповядайте. Мулцумес, domnule președinte. Стимаți colegi! Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, като заместник председател на асоциацията в Румъния, която отговаря за взаимоотношенията с съседните държави и на първо място Молдова, трябва да кажа, че в последните години настъпиха някои промени, бяха променени включително и законови разпоредби във връзка с промяна на статуквото на регионалните и местните власти и подобрения. Така че, що се отнася до местното самоуправление, бяха прияти немалко разпоредби, които подобриха положението на а, публичната администрация. Бяха предприяти реформи на в е, вътрешно е, и външно политическо отношение като цяло в цялата страна. Е, междувременно местните и регионалните власти имат много повече възможности да поемат повече ангажименти и да отговарят за изпълнението на тези задължения. Молдова би трябвало да се възползва и от специалния е, статут в източното партньорство. Е, така че да се засили е, местното и регионалното равнище. Местните и регионалните власти обаче нямат достатъчно правомощия, за да могат действително да предизвикат желаните промени ние призоваваме към повече промени в законодателството и на практика, така че местните и регионалните власти да могат да разширят своите правомощия и възможности за действия. В хода на децентрализацията все още не е направено достатъчно. По време на съветския режим Молдова е силно централизирана държава част от е, децентрализацията е, все още не е извършена, така че е, в това отношение са необходими много повече усилия. Настоящата правна уредба всъщност фаворизира националното, централното равнище. Местното и регионалното равнище е, всъщност са, са най-важният терен, в който могат да се извършват определени действия за гражданите и в полза на гражданите. В рамките на е, източното партньорство ние би трябвало да настояваме за повече контакти и за повече подкрепа именно за местното и за регионалното равнище, така че те да постигнат независимостта, която е необходима за да извършват е, е, и необходимите действия. Ние знаем, че на равнище Комитет на регионите се подготвят различни резолюции. Смятам, че в резолюция можем да изразим нашето желание за повече автономия на местното и регионалното равнище и подобни стъпки се предприемат и в Молдова молдовските местни и регионални власти е, проявяват голям интерес към е, сътрудничеството с Комитета на региони. Нашия мандат приключва е, след броени месеци. Надявам се, че ще можем да продължим с нашите активни усилия да подпомогнем местните и регионалните власти в Молдова и че те действително ще постигнат желаната независимост. Благодаря ви. Има ли други изказвания по тази точка? Никой не се е записал. Не виждам да има и други желаещи. Много ви благодаря. Нека отбележа, че има съвместна конференция, която да отбележи 25-та годишнина която се празнува от нашия комитет и съвета на Европа. Датите са 25 и 6 юни. Ние ще имаме още една възможност да разговаряме за регионалните власти и по-конкретно молдовските местни и регионални власти. Ще говорим за актуалното състояние и перспективите. Сега Преминаваме към втората тема подкрепа на местните и регионалните власти за целите на устойчивото развитие. Мината седмица Европейската комисия оповести резултатите от своя размисъл за устойчива Европа до 2030 година. Колегата Рабавичиус и Босман участват и участваха в платформата председателствано от заместник-председателя Тимермас. В този документ се набелязват основните насоки до 2030 година съгласно целите на ООН. Той очертава начините, по които Европейският съюз трябва да работи в името на устойчивото развитие. Приканвам ви да прочетете този документ. В него са набелязани основните предизвикателства. Виждаме вече отражението на измененията на климата през последните няколко години – Разбираме, че резултатите от нашите действия са необратими. Давам думата на колегата Роса Балас Торес. Госпожо, заповядайте. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Първо, искам да кажа, че е изключително важно, че водим този дебат тази сутрин. Дебата за целите на устойчивото развитие. Той протече тази седмица и понеделник и вторник. Ние трябва да се доближим до хората и да работим за личното и обществено развитие на гражданите, като се водим от целите за устойчиво развитие. Това е една от основните ни цели като администрация. Това се постига с последователни действия – е, Дневния ред до 2030 година има 17 дейности. Имаме инструментите, чрез които можем да провеждаме обществени политики, които да са последователни и които отговарят на нашите правомощия като служители в обществената администрация. Много е важно политиките на енергетиката да са в взаимодействие с тези за индустриализацията, за да може мой регион, например Екстрамадура, да изпълни целите на устойчивото развитие и целите за международно сътрудничество. Ние искаме устойчиво развитие на територията на Екстрамадура, като се водим от целите за устойчиво развитие на хилядолетието. Също времено тези цели позволяват наистина всички ние да се чувстваме приобщени, да говорим на един и същ език и това ще ни помогне наистина да разпознаем това, което трябва като знания и общ стандарт програмата до 2030 година. Освен това възлага отговорности на местните и регионални власти, на университетите, но те трябва да говорят на един и същ език, за да се откликне на нуждите на съвременното общество. Програмата за 2030 година трябва да бъде нашият инструмент, за да стигнем до един нов обществен договор за целия свят – Предстоят избори за Европейски парламент. За първи път на тях ще гласуват млади хора, които никога не са познавали друга парична единица, освен еврото. Не са познавали нито испанското песо, нито италианската лира. За тях това е единствената позната реалност. Тези млади хора се притесняват за околната среда, знаят, че области като моята Екстрамадура страда непрекъснато от пожари, че има много такива явления, които вредят. Това са млади хора, които искат да участват. Целите за устойчиво развитие могат да ги мотивират да се чувстват по-близо до политическите институции. За това, скъпи колеги от Комитета на регионите, ще кажа, че всички ние, включително и местните администрации, трябва да започнем процеси за това да изслушваме другите и да трансформираме реалността, защото тези, които водят промяната, са всъщност самите граждани. Програмата до 2030 година трябва да се изпълни с инструменти така, че никой да не се чувства изоставен. Тази програма трябва да се превърне в новия световен обществен договор. Така ще можем отново да възстановим отношенията с тези, които се чувстват малко отдалечени от европейския проект. Много ви благодаря. Благодаря. Давам думата на колегата Тухт. Уважаеми колеги, ясно е, че няма альтернатива – на устойчивото развитие. Това се вижда и от основните ни решения и резолюции. Целите бяха зададени от ООН и Европейския съюз, както и международните законодатели. Разбира се, местното и регионално ниво също е много важен елемент – Целите за устойчиво развитие включват и изкоряването на бедността, помощта за изоставащите економики, борбата с измененията на климата. Тук няма альтернатива. Ако говорим за местното ниво, то е ясно, че приоритет е приобщаването на гражданите. Ние трябва да изпълняваме проекти в служба на тази цел. Освен това, местните и регионални власти прилагат политиките за развитие. Следователно, тук трябва ясна визия. Трябва да се развива и предприемаческия дух на местното управление. Механизмът за управление на местното развитие отдолу нагоре, при който общините определят своите цели, като ги съгласуват с европейските цели и националните граници, всичко това е включено на етап изпълнение. Трябва да мислим и за капацитета на местното управление – то трябва да разполага и с данъчни правомощия, за да си свърши работата. Ние трябва да бъдем партньори на правителството по всички теми, най-вече устойчивото развитие. Благодаря, Урике. Äh, Уважаеми господин председател, много благодаря, че ми давате думата. Ние в Бремен също се стремим да изпълняваме целите за устойчиво развитие или ЦУР. Имаме и целите от 2017 година за един по-добър свят. Бихме искали да няма толкова голямо неравенство, да се затвърждават правата на жените, грижата за околната среда – ние раздаваме и листовки, за да обясняваме, че даваме на всички граждани възможността за участие. Тези листовки са написани на достъпен език. Обясняваме какво правим, организираме тридневни конференции, за да може да се учим едни от други. Това е важно за обмена на опит. Важно е за търговските, но също така и социални цели на Бремен. Хубаво е, че и тук разговаряме за това, за да можем да направим света по-добър. Благодаря колегата Хонич. Благодаря ви, господин председател. Като говорим за целите за устойчиво развитие, трябва да се спреми на управлението в енергетиката, енергийната ефективност, водещата роля при възобновяемите енергоисточници и използването на чиста енергия от всички граждани. Имаме много добър пример с конвента на кметовете, който обединява стотици местни органи – стигнали до споразумение помежду си. Трябва да насърчаваме по-голяма роля на местните и регионални власти, да говорим повече за ефективност, възобновяеми източници. Всичко това може да се осъществи по-добре чрез децентрализирани дейности. Местните и регионални власти помагат на националното правителство, но трябва да се отчете, че много от ключовите проекти при ВИ всъщност се разработват на ниво местна общност, защото тя разполага с необходимите знания за това. Искам да подчертая колко е важно управлението на много нива и необходимостта от по-голяма видимост на Комитета на регионите. По-голяма тежест и по отношение на работата на Европейската комисия, Европейския съвет. Искам да подчертая също така, че е много важен принципът за субсидиарност – Доказано е, че държавите, в които той работи най-добре, могат да служат за пример. Необходимо е този принцип да се прилага много широко, защото той се отразява и на очакванията на местните общности. Благодаря колегата Макарти. Благодаря, господин председател. Подкрепям колегата Балас Торес. По отношение на ЦУР, ние всички искаме съвета на Европа да работи в по-тясно сътрудничество с Комитета на регионите по тази тема. Би трябвало ние да можем да покажем на практика какво се случва в градовете и местните общности по ЦУР. Трябва също така да работим по партньорствата и да обясняваме, че всъщност това е работа в две насоки. Целите на комисията са обвързани и с целите зададени от ООН. Господин председател, ние не бива да изоставаме от надбягването под СУР. Трябва да партнираме с Европейската комисия и да развиваме тези цели. Благодаря. Много благодаря колегата Роби Биван. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, нека привлека вниманието ви към ЦУР до 2050 година. 15 цели за въздуха, 15 цели за водата, има цели за биоразнообразието, за зелената и синя економика. Като говорим за биоразнообразие – то ще бъде нещо, което 2000, до 2030 година ще се включва като измерение на европейската економика. Ние трябва да опазим своите екосистеми, трябва да имаме истинска устойчива економика, както и конкурентоспособност възоснова на знанията. На КОП-14 представих стратегията за биоразнообразие. Сега мога да ви уведомя, че ние сме много важен международен участник в областта биоразнообразие. Отчита се в пълна степен ролята на местните общности – в Европа и в света, що се отнася до опазването на биоразнообразието. Имаме също така и платформата на заинтересованите групи по целите на устойчивото развитие. Аз призовавам госпожа Хертел да продължи да работи по тези цели, особено цели 14 и 15. Накрая, скъпи колеги, призовавам всички вас да поемете своята отговорност за прилагането на действащите политики за биоразнообразието. Много благодаря за това. Закривам дискусията и давам думата на нашия заместник председател Маркус Маркула. Благодаря за отличните речи. Чухме ясното послание за това колко е важна ролята на Комитета на регионите и колко по-важна може и да бъде. Трябва да работим това през идните месеци и години. Нека също така кажа, че самите граждани трябва да участват активно – като мислим не само за местните и регионални власти, но и за университетите, и следователските центрове. Имах отличната възможност заедно с колегата Хертели преди две седмици да участвам в четиридневен форум, посветен на целите за устойчиво развитие – там присъстваха стотици лидери от света на бизнеса и местната власт. Разговаряхме за това, как градовете да застанат зад нас. Това е нещо, по което също ще работим по тези цели. не! започна много важна нова програма по ЦУР – Тя има конкретни инициативи, свързани с инвестиции на няколко милиарда в световен мащаб. Трябва да развиваме и нашата работа чрез посланниците за борба с измененията на климата. Тук разчитаме на колегата Хертели и комисията ЕКОН. Ще работим по бъдещото развитие на Европейския съюз. Благодаря. Колегата Маркула току-що каза, че ще можем да обсъдим тази тема и на пленарното заседание през юни, когато ще имаме две становища – по целите за устойчиво развитие. Скъпи колеги, сега преминаваме към третата тема териториалното въздействие на Брексит. Е, всъщност, знаете, че днес има посещение на британския премьер тук в Брюксел. Запознати сте с заплахите, свързани от излизането без споразумение на Обединеното кралство на 29 март. Времето тече и именно за това трябва да имаме предвид призива на Европейския съвет да се работи по-интензивно на всички нива. Беше прият план за неотложни действия – да се предвидят мерки, включително и прекъсване на въздухоплавателния трафик или на доставката на стоки и проблеми с Северна Ирландия. Би трябвало в максимална степен последиците от Брексит да се смекчат за гражданите. Би трябвало Обединеното кралство да може да продължи да се възползва и от програмата Еразъм Плюс – както и от рибните квоти. За нашите местни и регионални власти това е важно. Водения до сега дебат е, го е показал, тъй като отражението ще бъде несиметрично, по-голямо в някои региони, отколкото в други. Имаме и резолюцията от март 2017 година, тази от 2018 година. При нас е бил и основният преговарящ Мишел Бърние. Той говори на последното ни пленарно заседание. Сега ще дам думата на Франсуа де Костер. Благодаря, господин председател. Аз съм от регион Горна Франция, която винаги е преследвала една мечта, ако щете. Мечта да бъде прескочен ламаншът, да бъде хвърлен мост през него, а, а, за да се преодолеят тези едва 40 на километра разстояние между Великобритания и континент. И това суверенно решение, взето от Великобритания да напусне Европейския съюз, разбира се, ние не можем да не го зачитаме. Това е волята на цял един народ. Но в всеки случай това е решение, което е парадоксално в контекста на историята на нашите отношения. А, <laughs> онова, което ни обединява нас от Горна Франция и нашите британски съседи. Парадоксално в контекста на самата цел на европейския проект, в чиято сърцевина е въпроса за границите – е, въпрос за, за границите, който по аналогия с историята на моя регион може да се, да се превърне от черта, от межда в тире, ако щете, в, е, в свързваща е, частица. И разбира се, всички ще изгубим от е, изхода на Великобритания и, и, и няма, няма как. Трябва да се готвим за отрицателните последици, поради което с колегите от Комитета на регионите от януари месец миналата година, напрочем, е, благодаря на е, заместник-председателя на тази е, група по регионални интереси, та в нея по повод на всяка пленарна сесия е, обсъждаме вероятните последици от британския изход в е, морското дело, във въздухоплаването, здравеопазването, риболова, разбира се, и какво ли не. Е, тази сутрин разговаряхме с сътрудници на Мишел Барние. Знаете, моят регион ще бъде засегнат с засилването на санитарните, фитосанитарните проверки по границата. Очакват се 25 км задръствания, опашки по, по границите е, е, нарушаване на потоците на, на хора, стоки и услуги, с всички отрицателни последици за малките и средните предприятия, които до сега е, изнасяха в идеалните условия на единия пазар. И сега ще трябва да имат отношение фактически с трета страна. И аз смятам, че Нашият комитет следва да, да съпровожда в този преход най-засегнатите региони е, и също време да работи за постигането на максимално изгодни отношения с Великобритания в бъдеще при предстоящите е, преговори. Това в контекста на особената роля, която играе Европейския парламент в този процес. Е, така че е, и да, да, да можем да отстояваме интересите на най-засегнатите региони. Аналогично на направеното още през 2001 година. Е, е, тогава е, с е, регионите, чието граници се превръщаха е, постепенно в вътрешни граници. На следващата седмица ще гледаме доклада Новаков Креч по отношение на структурните фондове. В 45-то изменение към този доклад ние предлагаме пограничните региони на Европейския съюз да бъдат в по-голяма степен включени в кохезионната политика. И, и, е, е, и ще работим за това определено. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Майкъл Марфин има думата. Благодаря, господин председател. Предполагам, мащабите на британски изход са такива, че човек просто не знае откъде да започне. Да видим проекто споразумението за, за оттегляне плод на 15 месеца мъчителни преговори, е, описани, мисля, адекватно от генералния секретар на Европейската комисия като е, дипломатически шедьовър. Така се стигна до месец ноември, до, до, до спогодбата, до споразумението, прието от двете страни и, и Комитета на регионите много активно участва в дебата, посветен на британския изход – имайки предвид най-вече това, че последиците от британски изход ще се усетят най-вече на местно и областно равнище. И този разговор се води от вас, господин председател, в председателския съвет, политическите групи, интеррегионалните е, съвещания под ръководството на е, Франсуа де Костер, отделните комисии наши, which helped us as members prepare our regions and give our regions an understanding of the impacts of Brexit. And of course those impacts are very... И, и, и разбира се, като говорим за последиците от британския изход, те варират, но всички ще бъдат засегнати. Просто всички тук представени в залата, някои повече от други, особено в Холандия, Белгия, Франция и, и дори е, иронично британски региони. Но независимо от економическото въздействие, въздействието, което следва да безпокои повече всички ни и нас най-вече в Ирландия, е за мира на остров Ирландия. Последните 20 години от подписването на Белфаското споразумение. Мир, знаете, който бе предшестван от 30 години най-ужасяващо насилие. Но този мир 20 години по-късно е все така крехък. Общностите са все така разделени. Полувоенни формирования все още действат. И, и, и, и не бива да се допуска въпросния буфер или, или този предпазен механизъм да разделя двете Ирландии на острова. Миналата седмица британският министр-председател се отказа от собствената си позиция, договорена в хода на преговорите. Иронично е, че този обратен завой от страна на британското правителство налага в още по-голяма степен въпросния буфер. По-настоящем няма альтернативи. Няма някакви вълшебни технически, е, технологични решения, които да избегнат твърдата граница. А постигнатото споразумение предвижда в случай, че такива технически възможности се появят в бъдеще, въпросът да бъде преразгледан. И за всеки го от нас тук, в залата, най-добрият и най-реалистичният, единственият начин да се организира е, е, е един подреден британски изход е чрез ратифицирането на проекто споразумението за оттегляне. В интерес на всеки регион тук в залата. Благодаря. Е, благодаря. Е, затварям списъка на е, изказващите се, за да се съобразим с графика. Доста са се записали за изказване. Колегата Орта. Благодаря, господин председател. Ние изцяло споделяме току-що чутия анализ. Meditar е, sobre alguns perigos que a democracia direta tem na resolução da vontade dos povos. De qualquer forma, nós entendemos. И трябва да обърнем внимание на, на някои от е, рисковете за пряката демокрация. Или рисковете на пряката демокрация по-скоро. Е. И е, оттеглянето на е, Великобритания от Съюза без каквито и да било договорености, предвид облаците на хоризонта на е, световната економика, е, е повод за сериозно безпокойство у всеки го предвид тежките социално-економически последици, които можем да, да предвидим почти със сигурност. И значи договореността, споразумението между двете страни следва да се ратифицира колкото се може по-скоро, без да се подновяват преговорите, без да се хвърля каквато и да било сянка на съмнение върху ангажиментите поети от едната и от другата страна. И още нещо, що се отнася до, до сигурността и, и важната роля, която играе Великобритания в това отношение, както в интерес на Европа, така и в интерес на целия свят. Великобритания има такава. Важна роля и след британския изход, смятам, да се надявам е, настоящото посещение на госпожа Мей в Брюксел да има известно положително въздействие. Благодаря, господин Дроба. I would just like to mention that the importance of Bratislava region in terms of the automotive. Само да спомена, че значението на Братослав, Братиславския регион в автомобилостроенето е, е изключително сериозна. Словакия постепенно се превърна с, в страна с произведени най-много автомобили на хиляда от населението. Предвид всички възможности, които предлагаме, както и сравнително ефтината работна ръка. И по-нататъчния економически растеж е, на, на, на региона и на страната ще зависи от съдбата на автомобилостроенето в световен мащаб. Ние сме малка страна. А, е, а, е, зависим от решенията, които се вземат в штаб квартирите на огромните четири е, автомобилни корпорации. Е, това е Volkswagen, BMW, е, Peugeot, Kia, Jaguar Land Rover, които навлязоха у нас съвсем скоро и нас изключително ни безпокои британския изход, въздействието за автомобилостроенето върху отношенията между научно-изследователските среди. И 50 на дена някъде преди изхода още цари тотална несигурност, която крайно ни тревожи. Следващият оратор. a border county in Ireland which borders Northern Ireland. I have to say that we are extremely worried. Аз съм от Северна Ирландия и трябва да кажа, че ние е, все още сме е, изключително обезпокоени. Вече не можем да имаме вяра на привържениците на изхода на Великобритания. Питаме ги всъщност, знаете ли вие какво искате? И не е ли крайно време е, да, да престанете да черните въпросния буфер. Така накрая той е форма на застрахователна полица и нищо повече. А вие, онези, които настоявахте за изхода, твърдяхте, че това ще бъде най-лесния изход, най-лесната договореност в историята. Е добре, защо стигнахме тогава до, до, до, до сегашния застой? И е, тук става въпрос не за някакви абстракции, господин председател, а за съдбите на обикновени, на, на реални хора. Студенти, които няма да могат да продължат обучението си, хора, които няма да могат да отидат на работа през границата. Става въпрос за болни, които няма да има достъп до най-близкото болнично заведение. Става, става дума за общности, цели общности, които отново ще бъдат разделени от границата. Опустошителни ще бъдат последиците на една твърда граница на остров Ирландия. Никой, никой не желая да се върнем към това положение. По тази причина ни е нужен и въпросния буфер. Аз като земеделски стопани мога да ви кажа какво ще бъде ужасяващото въздействие върху селското стопанство. Е, възпрепятствайки възможността е, да, да, се търгува с селскостопанска продукция. Аз не мога да си представя, е, е, че Великобритания ще уреже възможностите на собственото си младо поколение да общува, да се развива, да, да, да, да, да се учи през граница. Крайно време е привържениците на изхода да престанат да обвиняват Брюксел, да обвиняват Република Ирландия. Погледнете себе си. Винете себе си за случилото се. Не Ирландия гласува за това положение. Благодаря, колегата Калабойк. Благодаря, господин председател. Аunque desde luego pues nos parece una decisión първо, разбира се, не може да не се зачита решението взето от е, британските избиратели, макар и, и то според нас да е едно погрешно решение, което ще породи огромни проблеми цяла Европа и, и ще, от, от което ще пострада самата Великобритания. Аз съм от Валесия, от Испа, в Испания, е, местната общност. Е, Валенсия и за нас. И когато разговаряхме с господин Барние, е, заявихме, че най-важно е да бъдат гарантирани правата на гражданите. Е, близо 100 хиляди е, британски граждани пребивават в нашия регион и 30 на хиляди от Валенсия пребивават в Великобритания. И трябва да се гарантират трудовите права, здравните права, образователните права на тези хора в никакъв случай британски изход не би трябвало да уврежда отделните граждани. Забравяме, разбира се, мирния процес в Ирландия. И, и нашите съображения, нашите безпокойства са в съзвучие с, с загрижеността за, за мира. От там нататък хранително-вкусова промишленост, автомобилостроение, едни отрасли, които са тясно интегрирани, които са изключително зависими от е, ставащото в Великобритания. И след това е, за Испания ние обичайно приемаме 3 милиона британски туристи всяка година. Изключително е, важен пазар. И възниква въпроса за въздухоплаването, за въздушните връзки. И, и, и тази лудост, на тази лудост трябва да се сложи край. Трябва да се постигне най-сетне договореност и преходът да бъде е, разумен, е, да, към онова, което британските граждани желаят, колкото и да съжаляваме ние за това. Колегата Купър. Hello. Uh, fellow Europeans, um, is this the UK's... Uh, това ли е последното пленарно заседание, в което ще участват британски представители? Вероятно. Е, е. The UK is still linked. Сега, изход или не, Великобритания е свързана и ще остане свързана с Европейския съюз по много начини. Ако вземем изменението на климата, е въпрос с който аз най-вече съм се занимавал в Комитета на регионите. И ясно е, е ние е, работим в и с Европейския съюз е, в рамките на Парижкото споразумение – а и двустранно с отделни европейски страни. Сега, тук се казва, да, е, да, е, е, че се зачита решението на референдума. Не. Не, аз, аз не зачитам това решение в референдума, а, а, а, под, провокирано от хора като Джейка Присмок, Найджел Фараш и, и Борис Джонсън. А, постигнали своето сцената на чисто и просто измама. Аз не уважавам, не в никакъв случай не уважавам това решение. И сега знаем, прочим, знаем, че 56% по последни изследвания на общественото мнение желаят да останат в Европейския съюз. И все повече и повече хора в Великобритания се чувстват крайно излъгани, разочаровани. И предвид огромните възможности които ще изгубят, напускайки Европейския съюз. Така че за кампанията за изхода, в това число финансирана вероятно от руски източници, с множество нарушения на електоралното право, очевиден е порочния характер на, на, на целия този процес. И трябва да се направи така най-малкото, че бъдещата политика да не се диктува, да диктува от подобни на Джейка при Смок, на, на Найджел Фараш и други политически циници. На Великобритания трябва да се предложи политиката на надеждата, политиката на оптимизма. И надявам се това да постигнем и да бием брекситьорите. Албер Борни на думата. Благодаря, господин председател. Сигурен съм, че повечето, макар и не всички тук, биха се съгласили с стъпилните ви думи, че британски изход и особено без сделка би разтърсил по асиметричен начин е, цяла Европа. В превод какво означава това? Ще има някои местни общности, някои области, е, чиято економика ще пострада в невероятни мащаби и последиците от това ще се стоварят на гърба на обикновените европейски граждани. Европейските граждани, които са темела на цялата ни политика. Но не само това. Е, британският изход ще засегне движението, начина по който пътуваме, културните връзки. Е, ще засегне научно-изследователската работа. Навсякъде в Европа. Всичко това е под заплаха. Но аз се изправям тук пред вас днес и мисля за една част от европейското общество. А именно неговото младо поколение. аз съм сигурен, че утре се произведе нов референдум в Великобритания 70-80, вероятно 90% от младежите ще гласуват за оставане в единна Европа. Понеже тяхното бъдеще не е бъдеще на фрагментираните национални държави. Тяхното бъдеще е в единна Европа. И аз дължа много на междурегионалната група, ръководена от Франсуа Декостер. Там се, един анекдот се разпространяваше там. Самолета пада, той е европейски самолет, двама са пред отворената врата, единия казва, извинявайте, да ви предложа парашут, а другият казва, благодаря, знамето ще ми стигне. И разбира се, знамето е британското знаме. Колеги, това самоубийствено националистично отношение не може да бъде бъдещето на Европа. Не можем да се осланяме на националните флагове като на парашут. По този начин ще разрушим всичко, което сме постигнали през последните 5-6 десетилетия. Британският изход не се свежда единствено до търговско-економически въпроси. Разтурянето на единна Европа е процес с исторически мащаби. Връща се национализма в Европа. И на това ние не можем да не кажем не. Merci beaucoup. La parole est maintenant à notre collègue Sayed Bitanmev. Thank you very much for calling me to speak uh, and I sympathize. Uh, Благодаря, господин председател. Аз съм съгласна с казаното за последиците от изхода е, и за е, Ирландия. Аз съм от там и, и добре познавам. Е, каква тежка бе съдбата на младите през 70-те години. Не искам да се връщаме към нея. Uh, но надявам се, понеже аз гласувах за оставане в Съюза, за нас да се намери едно добро местенце в рая. <coughs> Алюзия очевидно към казаното вчера от председателя на Европейския съвет Туск. А <coughs> място в Ада за всички онези, <coughs> докарали ни до днешното положение. И моля ви, понеже ние сме от Уелс, ако Великобритания напусне, оставете все пак вратата отворена за нас. Ние желаем да, да търгуваме. А, знаем, че по нас се произвежда стомана. Канада, САЩ искат да наложат мито върху нашия внос. Надявам се Европейския съюз да не го стори. И, и нека, проче, продължим разговорите така че вратата да не се затръшва, да изграждаме положителни отношения с всеки го тук. говорим за младежите. Говорим за това как, как ще бъде засегнато тяхното бъдеще. Не само тяхното, а на всички нас. Трябва да се опитаме да спрем е, е, тези отрицателни последици. Благодаря. Merci beaucoup. La parole est maintenant à notre collègue euh, Bentley. Господин председател, благодаря и благодаря ви, че ми дахте думата. Аз съм много постъпил член на комитета. Е, първото ми, е, очевидно и последното изказване е, в тази височайша институция. Бих искал да вдъхна известна увереност, що се отнася до местните и областните е, общности. За какво става дом? Съветите е, у нас е, в Англия, Уелс, Шотландия водят диалог с централното правителство. Много ще бъдат последиците върху местното самоуправление в Великобритания. Огромното мнозинство от нормите, които действат в рамките на Европейския съюз и в Великобритания, засягат именно местните общности. Става въпрос и за <clears throat> местни нормативни актове в областта на, на, на защита на потребителите, здравеопазването, санитарни, фитосанитарни и така нататък. Но, но аз е, е, бих настоявал за спокойно отношение към всичко това. Е, ние не обсъждаме и не би следвало да обсъждаме тук някакви национални интереси. Би трябвало да обсъждаме последиците за отделните хора, независимо къде се намират те. Става въпрос за тяхното припитание, за тяхното бъдеще. И също така, господин председател, е, вие, вие добре, добре знаете, аз, аз работя и ще продължа да работя за активен диалог <clears throat> с Комитета на регионите, след като Великобритания излезе от Съюза на 29 март или, или когато а, и да бъде това. Аз държа на местното самоуправление е, и, и ще се постарая е, да продължа с ваше съдействие да го развивам. Благодаря. И Кристоф Ройон накрая. Euh, Господин председател, всеки такъв повод е, човек си дава сметка, че британския изход ще има отрицателни последици за Съюза и катастрофални последици за Великобритания. единственият начин да се продолее всичко това е да се спре британския изход. Аз и днес бих казал на британските си приятели, допуснали сте грешка, не е късно да се поправите, да спрете тази невероятна глупост. И днес кметовете, които са стъпили здраво на земята, които знаят какво точно ще се случи. Е, трябва, да, трябва да го заявим. Един колега каза британския изход е манипулиран от външни сили, самите британци не си дават сметка за всички последици. Не е късно, както казвам, да се отстъпи преди 29 март да се организира нов референдум, да се избегне всичко това с изключително отрицателните, фрагментиращи Европа последици, катастрофални последици за Великобритания – Великата Британия може да загуби утре Уелс, Шотландия и да стане Малко Британия. Скъпи колеги, много благодаря. Ние разбира се дълго можем да говорим по темата, но няма как да го направим, нито пък е нашето последно заседание преди 29 март. Така или иначе, в бюрото през април ще говорим за бъдещото сътрудничество. Вече го обсъдихме на последното заседание и се надявам, че ще намерим правилната формула. Скъпи колеги, бяхме предвидили да обсъдим и политиката на съседство с върховния представител госпожа Могерини – за жалост, с политическата криза в Венецуела тя трябваше да участва в групата за контакти в Монтевидео. За това ще имаме дебат с председателя на съвета на териториалните общности на Западноафриканския економически и валутен съюз Франсуа Алберта Мичия. Той ще говори и в контекста на проявата, организирана от нас, заедно с Комисията за децентрализираното управление. Заповядайте, съжалявам, че малко се забавихме, но Брекзит отне много време. Тази конференция обединява над 600 представители от местната и регионална власт от пет континента. Нашият форум дава уникалната възможност да засилим диалога с всички, които участват в децентрализираното управление. Това е много важно, за да имаме устойчиво развитие. Това е важно и за бюджета след 2020 година. Градовете и регионите са изключително съществени. Те имат ключова роля за глобалните предизвикателства. Ние имаме целите за устойчиво развитие, които имат конкретно изражение на местно и регионално ниво. Същевременно ние сме активно ангажирани с сътрудничеството за децентрализирано управление. Това е важен инструмент. Необходимо е да има признание на европейско и глобално ниво, да има финансиране на местно и регионално ниво. Становището на колегата Янсен по политиката за съседство – прието през декември миналата година. Беше прието много положително от Европейския парламент и беше включено в проекто становището на парламента. Децентрализираното сътруд... управление и сътрудничеството в тази област се развива и чрез веб-портала. Този нов портал – отговаря по-добре на нуждите на гражданите. Беше направено и проучване онлайн. То продължава. Аз ви насърчавам да участвате, за да има повече информация. Тук е и секретарията на Сивекс в дъното на залата. Но сега ще дам думата на господин министъра Франсуа Алберта Мичия, който председателства – съвета на териториалните общности на Западноафриканския економически и валутен съюз, наш основен партньор при сътрудничеството за децентрализирано управление. Ще говорим и за резултатите от форума, провел се тази седмица. Ще чуем и други членове на форума, които са се записали за изказване. Господин министър, заповядайте. Благодаря, господин председател. Почитаеми членове на Европейския комитет на регионите, дами и господа. Аз председателствам съвета на териториалните общности на Западноафриканския економически и валутен съюз. Много ми е приятно, че съм сред вас, за да говоря за тема, която е важна за мен – а именно какво допринасят градовете и регионите за развитието. Няма как да говоря по темата без да не се спра и на форума градове и региони за сътрудничество в развитието, форум, който се проведе понеделник и вторник в Брюксел. Този форум е всъщност платформа за диалог за сътрудничеството с над 500 представители на местна и регионална власт от Европейския съюз и страни партньори. Участват и асоциации, сдружения, мрежи на градове, които разглеждат тази основна тема за устойчивото градско развитие. Трябва да напомня, че над половината от световното население сега живее в градовете. 60-та година това беше по-малко от 34%. Урбанизацията се разраства. До 2050 година ще има още 2 милиарда, които ще живеят в градски зони. Ние трябва да се научим да се променяме. Това е изключително предизвикателство, което ни дава изключителен шанс. Тази проблематика беше разгледана от малки групи по време на сесията Отворено пространство. Имаше около 60 на теми, които бяха разгледани по този начин. Говорихме за солидарната економика, за приобщаващото правителство. Искам да поздравя участниците за качеството на техните препоръки към европейските институции – Участниците би трябвало да обръщат специално внимание и в бъдеще на разнообразието на териториите, покрити от политиката за развитие. Разбира се, градските зони имат видими предизвикателства, но не трябва да забравяме и селските региони. Например, в Нигер – една страна, която е членка на Западноафриканския валутен съюз, 83,65% от населението 2017 година живееше в селски райони. Това внимание към разнообразието на териториите трябва да отиде по-далеч, тъй като имаме спецификата на малките градове и това трябва да се включи в политиката на развитие – Например, да имаме проекти с много по-скромен бюджет, които да отговарят на административния и финансов капацитет с по-малък мащаб. Имаме партньорство, например, между бенинския град Догмо и белгийския град Розелар. Това е отличен пример. Доста от участниците говориха за основния въпрос – финансирането на проекти за децентрализирано сътрудничество. Местните и регионални власти имат специфика, те са много различни от неправителствените организации. Жалко е, че предложението на Комисията за бъдещата МФР не предвижда специфичен бюджет за местните власти. Устойчивото градско развитие е включено с множество теми, като заетост, сигурност, околна среда, интеграция на мигрантите и други. Не мога да се спра на всички, но ще се спра на три. Първо, младите хора. Участниците стигнаха до заключението, че трябва да се обърне специално внимание на младеща. Всъщност, както каза професор Стефан Смит, Млада Африка е едно движение с 40% от населението на възраст по-малко от 15 години. Втората тема е ролята на жените. Ролята на жените за устойчивото развитие също беше обсъждана неведнъж. веднъж и беше препоръчено да се подкрепят женските мрежи, те да се включват и на пазара на труда, да имат достъп до позиции с отговорност и да се подобрят обществените услуги. На трето място искам да говоря за населението, което е откъснато от своите корени. Може би децентрализираното сътрудничество би могло да превърне миграцията от криза в възможност. Териториалните общности имат много важна роля като предоставящи основни услуги, но също така те са и ключови за интеграцията в приемните общества. И накрая, господин председател, дами и господа, аз съм убеден, че Обсъжданията на световно ниво могат да бъдат полезни за кметовете и представителите на териториалните общности в Африка. Трябва да изпълним препоръките на форума. Аз наистина очаквам формулираните препоръки да обогатят работата и на европейските институции – затова призовавам членовете на Комитета на регионите да не оставят тези препоръки само на хартия, а да ги включат, доколкото това е възможно, в законодателната работа в Брюксел и в своите региони. Благодаря ви, аз съм на разположение и за дебата. Много ви благодаря, господин министър. Благодаря и за начертаните перспективи. Сега преминаваме към дебата. Първото изказване Винченцо Бянко. Президенте Ламберт, президенте Амихя, благодаря, господин Ламберт. Благодаря ви е, и на вас, е, господин Обер е, Амичия, за това, че подчертахте значението на местните и регионалните власти. Форумът, който се проведе тази седмица в Брюксел, бе шесто издание на този форум, организирано под егидата на Европейската комисия. Повече от 600 бяха участниците от 18 страни от 5 континента. Това показва колко голямо е вниманието, което отделяме в нашия комитет на устойчивото развитие. Имаше кметове е, от Могадишо, от е, е, Тунис, от за първи път кметица всъщност на Тунис, но и от много азиатски градове бяха представени кметовете. Изключително важен бе форума, за да можем да задълбочим контактите помежду си. По време на дискусията имаше много призиви за активно участие на представителите на различните групи. Освен това, имахме възможност да поработим и в работни групи, за да обменим помежду си конкретен опит за работа с централното, националното равнище, комисията е, ще е, събере този опит, е, аз също и опита споделен от различни видове партньорства. Същевременно има все още много тревожни елементи във връзка с прояви на омраза, престъпления от омраза. Е, говорихме тази сутрин и за езика на омразата. Неща, които е, тревожат е, всички нас, независимо от това в коя част на света живеем. Е, много общи е, проблеми имаме. Фернандо Лопес Мирас. Има... Господин председател, господина Микия. Регионите и местната власт наистина имат своите отговорности, за да се справим с световните предизвикателства и изпълним целите на устойчивото развитие. Ако искаме да го направим, няма как да го направим без сътрудничеството, знанията, технологиите, финансовите ресурси. Ние трябва да насърчаваме ЦУР в всички страни. Аз представлявам един регион от Южна Испания. За нас проблеми са борбата с измененията на климата, миграцията, но тук трябват глобални решения и силни съюзи. Политиката на международно сътрудничество е важна и за развитието на региона Мурсия. Това добавя стойност и услуги. Регионът Мурсия – развива селско стопанство с целта да се намалят емисиите на парникови газове. Също но имаме отлични примери и с управлението на водните ресурси. Това също гарантира устойчивостта на селското стопанство. Необходимо е да има зелени политики, които да гарантират селско стопанство, продоволствена сигурност – Разбира се, ние знаем, че бъдещето е много по-близо, отколкото ни изглежда. Тук е и госпожа Микия. Тук господина Микия ни обяснява колко е важно развитието и колко е важна и ролята на Комитета на регионите. Региона Мурсия се е ангажирала с тази цел. Ние можем заедно да стигнем много по-далеч. Благодаря. Merci beaucoup. La parole est maintenant notre collègue David. Колегата Дейвид Симънс. Well, thank you, President. Благодаря, господин председател. Е, моят колега участва много е, активно е, в тази сфера, подготвяйки нещата от гледна точка на Брексит. Естествено, ние е, винаги изхождаме от потребностите на хората е, и е, е, това е правилният подход. Имах възможност да посетя миналата година Кот Дивуар и знае колко много се върши от е, името на Европейския съюз там. Действително е, е важно да се създават е, економически възможности за да кажем, активност в селското стопанство, тъй като тук има търсене на определени селскостопански продукти, които се отглеждат там като органичен шоколад, органично ни, или биологични продукти от друг вид специфични за региона на Африка. Изключително важно е да поддържаме тези контакти и да помагаме на местните общности. Защото това е начина да намалим желанието на хората да емигрират от страните си, когато те имат възможност да се развиват, когато имат възможност да работят, за да оцеляват. Ето това е част от нашата политика и стратегия за развитие. Надявам се, че в бъдеще е, споразуменията и партньорствата ще продължат още по-успешно. Това винаги е бил нашият подход. Ние, които подкрепяхме идеята за оставане на Обединеното кралство в Европейския съюз, всъщност винаги сме се ръководили и от идеята, че в Европейския съюз можем да допринесем много повече за нашите партньори в други континенти. Петър Курц има думата сега. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Е, сближаването, кохезията е, е много важна е, тема в Европейския съюз и в този контекст трябва да разглеждаме и другата важна тема Африка генерална дирекция търговия и генерална дирекция развитие е, оценяват необходимостта от е, инвестиции от около 1,5 е, милиарда за Африка. В момента ние всъщност не сме постигнали дори една пета от тази сума. Би трябвало да развием съответната стратегия за устойчиво развитие, за да можем да подпомогнем страните в Африка и най-вече общ общините, местното равнище. Господин е, Амичи подчерта значението на една такава помощ. Е, бихме могли да окажем помощ с конкретна експертиза, е, така че хората да могат да се справят на място по-добре. Когато говоря за експертиза, и за експертни познания, имам предвид подпомагане на местното равнище, най-вече на място. Естествено е необходимо и дългосрочно партньорство и сътрудничество, но то не води до пряко и непосредствено видими резултати. Изключително важна е програмата, за която ние вече мислим за подпомагане на местните и регионалните общности в Африка. Тук в Комитета на регионите това би могло да бъде само началото на едно по-значимо финансиране и подпомагане на общините. Благодаря. Франц Шаусбергер има думата. Господин председател, господин Амикия, вие сте представител на Африка, на Западноафриканския економически и валутен съюз. Аз представлявам Средна Европа. Ние знаем, че носим определена отговорност за вашия регион поради историческото развитие на събитията в цяла Европа. Начина по който се развиват страните в Централна Африка могат да послужат като образец за на това как трябва да действаме. Помогни помощ за самопомощ. Ние винаги сме разчитали най-вече на това. Знаем, че общините и регионите са добър партньор и за Комитета на регионите именно това е важният партньор. Важно е не само економически цели да се преследват, а също и социални, образователни, културни цели. Много важно е, естествено, да не забравяме другите измерения, без които не можем да постигнем целите си. Раз Устойчивото развитие естествено не може да бъде е, е, само на централно равнище и да разчитаме единствено на централните държавни органи. Не, трябва да пренесем нещата и на регионално и местно равнище. Това е изключително важно за регионите в Африка. Е, много важно е помощта действително да отива там, е, е, където е най-полезна и за местата, за които е предназначена е, е, при всички положения е, загубата на земя, е, експлуатирането на тази земя, без да се мисли за опазването и иммиграцията са много важни елементи от нашата стратегия. Конкретни трябва да бъдат плановете за инвестиции, за да подпомогнем бизнеса и местните и регионалните власти. Благодаря ви. Илон Сацобирия има думата сега. Господин министър, за да се развива социалната сфера е необходимо да се мисли за Изкореняването на бедността – това са предизвикателства пред всички нас. Баското правителство е твърдо решено да работи за тази цел. Ние сме убедени в страната на баските, че могат да се развиват политики за сътрудничество сътрудничество за развитие. Миналата година баското правителство задели 48 милиона евро, които да изпрати на 30 страни в Южното полукълбо като хуманитарна помощ. Нашето сътрудничество в името на развитието се фокусира най-вече върху децентрализираното управление – Ние се стремим да насърчаваме проекти, които включват и хора от местните общности и хора от страната на баските. Това е важно и за баското гражданско общество. Трябват ни политики и те трябва да се изпълняват. На трето място много е важно равенството на половете, екологичната устойчивост – и усилването на нашите капацитети. До сега ние работихме най-вече с Латинска Америка. Току-що одобрихме и плана за развитие до 2021 година. Това е инструмент, който да обхване новите предизвикателства. На първо място последователност на политиките и на второ място – приоритизиране на африканския континент. Ние сме готови да работим с правителствата и от Европейския съюз, и от други континенти, като Африка. Благодаря. Благодаря. Адрес Ядлер. Президент, ма tahaksin tähelepanu juhtida veel vähele. Господин председател, Бих искал да насоча вниманието ви към нещо много важно, а именно пакта на кметовете в Европа. Ние винаги сме подчертавали, че ние сме е, посланниците е, е, на гражданите. Е, бях наскоро в някои африкански държави. В Кения наблюдавах е, напредъка на сътрудничество в различни сфери. Интересът от страна на африканските ни партньори е много голям. Колегите от европейските градове и региони могат в рамките на конвента на кметовете да предложат различни възможности за подпомагане на африкански общини, общини и региони, най-вече в областта на енергетиката, например. Благодаря. Merci beaucoup et... Благодаря. Сега ще се обърна към господин министъра, дали иска да отговори. Благодаря ви. На първо място искам да благодаря на всички, които взеха думата и които присъстват в залата. Изказванията ни уверяват, че има воля от страна на Комитета на регионите да се усили сътрудничеството. Сътрудничество между общности от Европейския съюз и от Африка. Много може да се постигне в тази област. Всъщност, като слушаме и двете страни, виждаме, че има желание за нови партньорства. Принципът на солидарност се подкрепя точно това, искаме и ние. Светът днес не е свят на пете континента. Светът е обединен. Въпреки, че ги има пете континента – Светът това са хората, които живеят в градовете, в регионите и които би трябвало да се опознаят по-добре, за да сътрудничат по-добре. Партньорството, подписано между съвета на териториалните общности и комитета на регионите преди няколко години има точно тази цел. Всяка година ние имаме срещи с тези, които са избрани, е, за да обсъждаме проблемите на развитието. Това са делегации от Европа, които пристигат в Африка, за да говорят за децентрализираното управление, да видят какво се прави, къде има забавения, какви са пречките и какви са спирачките – Идеята е всичко да се прави по-добре. Като това трябва да позволи на мъжете, жените и всички да живеят при едни по-добри условия. Разбира се, има теми от първостепенно значение. Заетостта, например, и най-вече заетостта на младите. Тук трябва да се работи на африканския континент, защото това са хората, които след това минават през Сахарската пустиня, за да стигнат до европейския континент. Това не е добро за Европа. Следователно, трябва да се умножи помощта, но не помощта към държавата, а помощта на място, за да има развитие – трябва да се стигне до териториалните общности. Да се работи на принципа на доближаването до населението. Да се работи с тези, които са най-близо. Ако помощта се организира по този начин, мога да ви гарантирам, че ще се обхване повече от половината от населението на Африка, а това са млади хора и жени. Също времено ние имаме обновяване на поколенията. Придържаме се и към принципа на това, че трябва да има по-добър прием, по-добра интеграция, тъй като нашите общества са много разнородни и смесени. Всъщност, мисля, че уроците от миналото позволяват и на европейците, и на африканците да създадат такива условия, че миграцията, която в момента е бич, да не бъде трудност в бъдеще, а напротив положителен фактор в отношенията между севера и юга. Господин Лопес говори за това колко са важни градовете – и изгражданите съюзи. Да, това е много важно. Господин Давид Симон обсъди как гражданите да се възползват най-добре. Аз се радвам, че Обединеното кралство ще продължи да работи в Африка. Чухме и други изказвания. Всички те изразиха желанието да се засили партньорството. Ние разбрахме това, искаме да ви благодарим и наистина очакваме децентрализираното сътрудничество да се развива и да стане този истински мост между севера и юга. Не само мост между държавите, както беше подчертано в някои изказвания – градската дипломация може да работи и на местно и регионално ниво. И когато се работи по този начин, се стига пряко до населението. Вие сте избраниците на севера, ние на юга, но можем да работим заедно, за да се живее по-добре, да се надмогнат трудностите, свързани с измененията на климата. Така че бъдещите поколения, нашите внуци – да живеят в един солидарен свят, в който има повече равенство и повече сигурност. Ние трябва да оставим след себе си един по-справедлив свят. Благодаря ви. Господин министр, много ви благодаря за изказването и за много активното участие в нашата дискусия. Аз мога да кажа, че 100% подкрепям това, което казахте. Ще продължим да си партнираме и в бъдеще по ефикасен и устойчив начин. Благодаря. Chers collègues, nous en Уважаеми колеги, имаме още малко работа. Имаме три становища, които трябва да приемем. Ще започнем с становището към 8 програма за действие за околната среда по инициатива. Докладчик Кор Ламерс. Каня го да се присъедини към нас на трибуната.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 thank you very much. Avant de donner la parole à notre rapport преди да дам думата на докладчика, бих искал да приветствам сред нас члена на Европейския парламент Валиан, е, която е, бе така любезна да се включи в нашата работа. Благодаря ви. Господин Ламерс. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Поздравявам много е, сърдечно госпожа Валиан от Комисията за околна среда в Европейския парламент, е, която се ангажира с тази тема и желая е, да присъства на нашата дискусия. Ние се намираме в предварителната, подготвителната фаза във връзка с новата програма, е, осмата програма за действие за околна среда. Европейския парламент е, вече е направил необходимото, за да оцени е, седмата програма, макар че оценката продължава да върви. Тя не е приключила все още и се извършва от Европейската комисия. Вие знаете, че винаги съм е, настоявал за дългосрочни цели е, по отношение на е, нашите програми и стратегии за околна среда. И сега, преди да сме преминали към осмата е, фаза и преди още да сме оценили окончателно седната план, е, фаза и да сме изготвили плана за действие за следващия период, е хубаво да помислим какво точно става и как точно на регионално равнище могат да се осъществят нашите амбиции. Защото трябва да говорим за нещо като а, празнота или вакуум при изпълнението а, в рамките на седната а, програма. Да, има много планове, има много действия, които са предвидени, но в много голяма част от тях се изпуска именно регионалното и местното равнище и в крайна сметка там има много предприятия, а също и голяма част от е, замърсяванията са именно на тези равнища. И така трябва да се обхванат всички видове преходи, за да можем да е, осъществим е, всеобхватни действия. Първото констатация е, че трябва естествено да обхванем а, източника на замърсяване. Трябва да обърнем внимание на предприятията, на а, градовете, а, на селското стопанство и също времено важния преход, който предстои към кръгова економика, към мобилност, към а, е, нов е, е, ви хранителни продукти, към продоволствени вериги и така нататък. Предстои преход и в тази сфера и всичко това, което е свързано с прехода в различните сфери, естествено трябва да се финансира, но същевременно да отговаря и на нашите представи за устойчиво развитие. Напомням за целите за устойчиво развитие в световен мащаб на ООН. Трябва да имаме предвид не само економически фактори, но същевременно времено да свържем економическите фактори с социалните и а, аспекти, с а, здравето, с а, природата, а, с околната среда. Естествено, а, мултидисциплинарният подход на всяка цена а, заслужава да бъде отбелязан. Много а, важен елемент в моята доклад е териториалния подход, териториалния, регионалния а, подход. и а, именно там живеят хората в, на местно и регионално равнище се решават техните проблеми. Те там работят, а, там в крайна сметка а, се определя тяхното битие. А, така че в рамките на преходите, които осъществяваме, много важно значение има околната среда. Необходими са конкретни политики в това отношение. Така че на регионално равнище всеки регион да може да реализира именно тези програми, които смята за необходими в рамките на конкретния преход. позволете ми да благодаря на а, всички, които внесоха изменения, които подобряват текста. Докладчикът също е внесъл немалко предложения за изменения, които са до голяма степен съвсем конкретни във връзка и с целите за устойчиво развитие и е, необходимостта от нови методи за оценка. Е, предлагаме и е, промени в структурата е, на програмата, е, как, е, като е, по този начин е, приоритетно място заемат е, именно тези моменти в програмата и елементи в нея, които са особено важни според нас. Има различни изменения които са по-скоро с технически характер. Не всички от тях е, съм включил е, в е, текста на доклада и в предложенията, които приемам, тъй като в някои случаи ми се струва, че те надхвърлят обхвата на този доклад, а в други случаи просто не съм съгласен с съдържанието на измененията. И така, благодаря много за, на всички, които ме подкрепиха с експертни познания и с идеи при изготвянето на този доклад. Госпожи и господа, завършвам с думите, че ние сме изправени пред огромни предизвикателства преди началото на осмата програма, но същевременно е, е разполагаме и с много повече опит и трябва да обърнем особено внимание на регионалното равнище. Благодаря ви за встъпителните думи. Сега с удоволствие давам думата на госпожа депутата председател на Постоянната комисия на Европейския парламент за околната среда и общественото здраве, госпожа Валиан. Благодаря. Дължа благодарност, господин председател, в частност на вас за любезната покана, както и на докладчика Ламерс за становището към осмата програма за действие за околната среда екологичната политика и програмата за действие за околната среда могат да бъдат ефикасни единствено в съчетание. В рамките на един действителен многостепенен подход и Комитетът на региона е съществена брънка в тази верига. Ако вземем главните компоненти на програмата, в това число по-добро прилагане на законодателството, по-добро екологично законодателство или повишаване екологичната устойчивост на градовете, явно е, че е необходимо в максимална степен да бъдат привлечени европейските градове и области, за да постигнем успех на своите начинания. И, и за това се радвам, че съм тук е, по, по, по време на а, е, тази сесия ваша, която ще реши, ще определи позицията на комитета по а, е, този въпрос. Някои наблюдатели критикуват често начина по който Европейския съюз формулира и провежда политиката си, тъй като тя нерядко изглежда твърде постепенна твърде еволюционистка. Но, въпреки евентуалните недостатъци, подобен подход предполага предвидимост и щателен анализ на аргументите за и против едно или друго политическо решение. Преди да, да хвърля поглед следователно към бъдещето на осмата програма, бих искала да ви занимая накратко с полуките от осъществяването на седмата. Е, и преди това, прочим, че комисията, която председателствам в Европейския парламент за околната среда, още през 2017 година започна свой средносрочен преглед на седмата програма, да, да констатира някои недостатъци и евентуално коригира по-нататъчната е, траектория предстоящите приоритети. Нашите критични констатации са следните. Различните политически инструменти в рамките на програмата имат ограничен периметър, в резултат от което резултатите са противоречиви и не, не удовлетворяват в редица отношения. Политическите области, които най-вече проявяват практически проблеми за прилагането на съответното законодателство, са биологичното многообразие, управлението на риска, качеството на атмосферния въздух и шумовото замърсяване. Финансирането, както на национално, така и на съюзно равнище, е все така недостатъчно с оглед на реалните потребности. По-нататък, по отношение на биологичното многообразие. Смятам, че е, неговия опадък е сред най-големите екологични предизвикателства на днешното време. Имайки предвид значимостта на екологичното многообразие и съществения принос на така наречените екоуслуги към човешкото благосъстояние и економическото благоденствие и опазването на биологичното многообразие заслужава максимално внимание. Необходими са незабавни допълнителни усилия за опазване на биологичното многообразие, за да бъдат постигнати количествените показатели, които самият съюз е задал. Съобщението на Европейската комисия за биоекономическата стратегия е важно в това отношение, но не би следвало да страда от същите пороци, които констатираме ние в седмата програма. За качеството на въздуха едва ли е нужно да ви убеждавам. Вие сте на, на фронтовата линия на усилията е, за, за гарантирането на чист въздух в населените места. И понеже националните правителства изостават, вие сте призовани да вземете нещата в ръцете си. На карта се поставя здравето на нашите съграждани. Отрицателните последици са по-тежки от последиците от е, пътно-транспортните происшествия. Е, над 400 000 преждевремени смъртни случаи се регистрират всяка година в резултат от е, замърсяването на атмосферния въздух. Необходимо е пълно изпълнение на стандартите за качеството на атмосферния въздух, договорени от държавите членки Европейския парламент преди повече от 10 години. Друга една област, в която констатираме неблагополучие, е за връзката с други програми – не само всяка отделна програма следва да бъде изпълнявана по план, но, но тя трябва да, да бъде в съзвучие с дългосрочната перспектива, перспектива на национално и международно равнище, това число Европейския економически семестър, стратегия 2030, целите за устойчиво развитие и поетите ангажименти е, на конференциите на страните по международните договорености е един сектор, който е от съществено значение, както за околната среда, така и за климатичните изменения, е транспортът. Въглеродните емисии в него растат и поставят под въпрос положителните постижения в други области. Само за една година, 17-18, комисията е излезла с повече от 10 нормативни проекта <clears throat> за реформа на транспорта, е, и различните видове транспорт за намаляване на емисиите от транспорт. Постигнахме един амбициозен, но вдъхващ доверие резултат. 27,5% е, на емисионни стандарти за новите автомобили, е, до 25% към 2030 година. На последната права сме от договарянето на емисиите за тежкотоварните автомобили. Значително повишихме амбициозността и в двете направления, в двата подотраса на транспорта, тъй като си даваме сметка, че са ни нужни сериозни количествени показатели не само в интерес на планетата, но и за поддържане конкурентоспособността на автомобилостроенето. Движението към чисти автомобили е световно движение и ние не можем да си позволим да изостанем. Сред положителните констатации докладът на парламента подчертава, че програмите за околната среда, които вече десетилетия действат, са ефикасен инструмент за реализиране на дългосрочните ни цели – Практиката на е, е, диференциране на отделните действия по дългосрочната стратегия в средносрочни стратегии се оказва добра. И, и, и сега някои конкретни предложения, що се отнася до осмата програма. Първо трябва да отправим категорично послание към комисията, е, че не бива да се чака повече. Е, за подготовката на 8-та програма за действие. Вярно е, че предходната програма не съдържа никакви клаузи за средносрочен преглед. Едва сега комисията всъщност приключва окончателния си доклад и смята да го публикува през май тази година. Това за седмата програма. Между време до осмата програма трябва вече да, да се готви усилено, така че да започне да се прилага от 1 януари 21. На второ място, Програмата трябва да бъде в по-голямо съзвучие с други области на политиката, така наречения силозен, изолационистски подход в комисията следва да се преодолее. Няма какъв и да било смисъл от една иначе съвършена програма, която не се свързва съдържателно с други политически приоритети. На трето място, бъдещата програма следва не само да бъде обвързана с други програми, но и да бъде привързана категорично към дългосрочните поставени цели. Предстои ни тежък разговор за дългосрочният екологичен път на развитие, за декарбонизация на економиката. Комисията в края на миналата година излезе със съобщение по този въпрос – е, парламентът през месец март ще приеме резолюция е, тъкмо на време, преди да навлезем в предизборен режим. Да, нужни са ни общи действия е, на европейско, национално и поднационално равнище. Националното равнище, всъщност, централното на държавите членки е тясното място. И най-накрая нуждаем се от по-добра -по обществена информация и приобщаване на гражданите към програмата. Това е програма за, от е, и, и е, насочена към е, регионите. Хода на дискусията до сега е много обещаващ. Виждаме, че регионите в Европейския съюз не чакат от когото и да било идеи за по-голяма амбициозност, че са готови да генерират идеи и да проявяват бдителност по тази тема. Благодаря. Благодаря ви, госпожо депутат. Сега ще започнем обща дискусия по становището. Давам думата на колегата Орика Хилов. Благодаря ви за думата. Бих искала да благодаря за доброто сътрудничество. Внесохме доста наброи изменения във връзка с е, целите за устойчиво развитие и е, е, е хубаво, че обсъждаме нещата толкова подробно, че подготвяме е, всичко по-отрано. Е, е, вие го подчертахте, господин Ламберт, и така надявам се, че ще продължим в дух на добро сътрудничество. Благодаря. Пароле метно а notre колег Роби Бивор. Колегата Роби Бивор има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря и на госпожа Валиан за това, че участва в нашия дебат. Е, това показва колко добро е сътрудничеството на Комитета на регионите с Европейския парламент в редица сфери и по редица досиета. Благодаря е, на Кор е, Ламец за неговото проекто становище. То е изключително важно най-вече по отношение на опазване на околната среда и природата сме работили е, заедно. Работили сме по редица директиви и регламенти заедно с парламента във връзка с е, е конференциите за опазване на климата е, също промените в климата, загубата на видове, на биологично разнообразие, всичко това са теми и въпроси, които засягат пряко живота на хората. А ние трябва да направим нещо съвсем конкретно, за да се подобри ситуацията. И както виждаме, е, в е, наши дни е, младите хора се събудиха, те се вълнуват от тези теми, те протестират, те демонстрират. При всички положения те очакват много повече от нас, политиците. И ние като представители на местните и регионалните власти бихме могли да използваме всички възможности, които и до този момент все още не сме изчерпали, за да се почувстват ефекта от нашите действия. Естествено, замърсяванията са навсякъде. Е, замърсяване има и в селското стопанство, и в транспорта, и във въздуха, и е, в почвата. Но при всички положения ние трябва да е, съобразяваме всички потребности. Да, е, за съжаление е, и замърсяването на въздуха е, стига до живеещите на земята. Това трябва да, да ни е ясно. Благодаря още веднъж на всички, които работят по темата. Колегата Ертел, с удоволствие му давам думата. Arvoisa puhemies. Господин председател, аз съм финландка от ЕСПО и председателствам съветът ни за устойчиво развитие. Е, скоро ми възложиха да подготвя доклад за целите за устойчиво развитие. 17-те цели, които следва да бъдат постигнати до 2030 година, както добре знаем. Надявам се Проче в осмата програма за околната среда да насочим вниманието към сътрудничество именно за постигане на въпросните цели. Сътрудничеството между местните органи на самоуправление. Аз призовавам всички местни общности да работят за това. И всяко сътрудничество между различните териториално административни равнища и, и, и е, неправителствения и частния сектор е от жизнено важно значение. Благодаря ви. Благодаря. Не виждам други желаещи е, да се изкажат. Ще върна отново думата на нашия докладчик и на госпожа депутата. Господин председател, в момента като че ли нямам какво толкова да добавя, освен да благодаря за конструктивното сътрудничество по работния документ и в специализираната комисия и с експертите и с госпожа Валян. Тя заслужава специални благодарности. Тя подчерта отделни елементи, които са включени в препоръките в моя доклад. Да, е, това означава, че ние трябва да продължим е, е, да развиваме европейската политика, но при всички положения само с директиви и регламенти няма да постигнем желания ефект, няма да постигнем истинския преход към една по-чиста околна среда. Ще трябва да включим естествено и конкретни действия е, на местно, централно, регионално равнище. Е, всичко това, което предлагаме в крайна сметка не означава непременно ново законодателство или промяна на законодателството. Е, трябва при всички положения да мобилизираме колкото е възможно повече хора и различните равнища най-вече регионалното и местното равнище в този случай, за да е, можем да постигнем всичко това, за което говорим. Много важно е, е да за, се завърши оценката на седмата е, програма за действие за околна среда. След няколко месеца комисията ще бъде готова с окончателната оценка и тогава вече е, ще можем да е, говорим съвсем конкретно за всичко това, което е, е установила комисията при нейната оценка и всичко това, което трябва да предвидим за осмата програма. Аз се надявам, че всички заедно ще можем и да реализираме необходимите мерки. Благодаря, госпожо член на Европейския парламент. Заповядайте да благодаря, тъй като това може да е последната възможност е, официално да обменяме становища тук е, по време на настоящия законодателен мандат. Аз бих искал да ви благодаря за досегашните конструктивни отношения по време на изтичащия мандат и да ви призова да запазите този подход в отношенията си с следващите, следващата група членове на Европейския парламент. Тези теми са обществено значими е, и мисля, че заедно е, Комитетът на регионите и парламентът можем да спечелим битката за една по-добра околна среда. Благодаря ви за поканата. Желая ви успех. Благодаря. Сега ще започнем е, дебата по измененията и допълненията. Започваме с първо на докладчика, което заменя първо, второ и трето изменения на членовете за, против, приема се. 4 за. Против. да гласуваме електронно. um. Le vote est clos et le Край на гласуването. Отхвърля се. 5. Изменение на докладчика вместо 5, 6 и 7 за. Против. Приема се. Изменение 8 за. Против. Приема се 9 на докладчика за против. Приема се. Нека да гласуваме 10 и 11 заедно за против. Приема се. 12 на докладчика вместо 12 първоначално за против. Приема се. 13 на докладчика вместо 13, 14 и 15 за. Против. Приема се. 16 изменение за. Против. Приема се. 17 на докладчика вместо 17, 18 и 19 за. Против. Приема се. 20 на докладчика вместо първоначално 20 за, против, приема се 21 на докладчика вместо 21, 2 и 3 за, против, приема се. Предлагам 24 и 25 да се гласуват заедно за, против, Приема се. 26 за. Против. Отхвърля се. 27 е оттеглено, ако правилно съм разбрал, за което благодаря. 28 и 9 за. Заедно ще ги гласуваме. За. Искате думата, така ли? Благодаря ви. Ние внесохме двете изменения 28 и 29 във връзка с ситуацията на островите и можем да подкрепим, говоря от името на групата, тези изменения. За. Против. Приема се. Изменение 29 не извинява се председателя 30 за. Против. Приема се. 31 за. Против. Приема се. 32 за. Против. Нека гласуваме електронно. 32. Le vote est clôturé. Край на гласуването приема се. Изменение 33 на докладчика вместо 33 първоначално за, против, приема се. 35 на докладчика вместо 35, 6 и 7 Имаме преди това изменение 34. Извинява се председателят за, против, приема се. Сега 35, вместо 35, 6 и 7 за, против, приема се. Изменение 38 за против отхвърля се. 39 за против приема се. 40 за против приема се. 41 на докладчика вместо първоначално за, против, приема се. 42 за, против, приема се. 43 на докладчика за, против, приема се. 44 за, против, отхвърля се. 45 за, против, приема се. 46 за, против, приема се. И окончателното гласуване кой е за становището? Против? Въздържали се? Становището се приема единодушно, подкрепяме докладчика и благодарим за положения труд. Скъпи колеги, сега преминаваме към доклада който беше прехвърлен за днес, тъй като нямаше как да го разгледаме вчера. Това е девета точка оптимизиране на въвеждането на ТНТ. Господин Шефър е докладчик, но е заместен от колегата Ван Дехевер.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 Beste leden van het comité, ik... Уважаеми е, е, членове на Комитета на регионите, е, замествам докладчика господин Шефер, който е, от провинция Хелдерланд. Става дума за оптимизиране на въвеждането на ТНТ. Подчертава се в доклада, че това оптимизиране на осъществяването на проектите е необходимо при зачитане на принципа на субсидиарност. В някои случаи е, нещата са комбинирани е, с, е, в рамките на сътрудничеството с регионалните и националните власти. Е, в е, измененията се обръща особено внимание на това колко пряко се отразява е, ТНТ на живота на хората от съответните региони и общности, местни общности. Благодаря. Пристъпваме към общия дебат. Не виждам да има желаящи да вземат думата. Тогава да преминем към измененията. Имаме две. Да гласуваме изменение едно. Кой е за? против, въздържали се, приема се, изменение 2, за, против, да гласуваме електронно. Край на гласуването отхвърля се. Сега гласуваме окончателно доклада. Кой е за? Против? Въздържали се? Становището се приема с единодушие. Поздравяваме докладчика и неговият представител днес. Можем да продължим работа. Скъпи колеги, последното становище за днешното заседание. Това е становището на колегата Фернандо Лопес Мирас цифровизация на здравния сектор. Това е становище по собствена инициатива. Имали сме и други такива в миналото. Много благодаря. Monsieur le rapporteur, c'est bien volontiers que je vous donne la parole. Господин докладчик, заповядайте. Не се говори на микрофон. Дискулпе, querido президенте del Уважаеми господин председател на Комитета на регионите, скъпи колеги, нашето общество има много постижения. Непрекъснато се увеличава продължителността на човешкия живот. Това е свързано и с предизвикателства. Трябва да работим по застаряването, хроничните заболявания, да развиваме нови модели, по-устойчиви и винаги насочени към пациента. Това са нови предизвикателства. Необходимо е да се мисли за качествени здравни услуги. Следователно имаме цифрова трансформация на здравеопазването. Необходимо е да има по-ефикасни системи, които да се справят и с демографските предизвикателства. Електронната промяна ще улесни и научно-развойната дейност, превенцията, диагностиката ще има по-добро използване на здравните данни. Ето защо изготвихме становището по цифровизацията на здравния сектор. Ние искаме Европейския съюз да подкрепя държавите членки, за да може координирано да се работи по тази трансформация. Също така поздравяваме държавите и регионите, които разбират колко е важна тази цифровизация, за да се изпълни с успех тази обща цел. Много е важно да се мисли за сигурността на данните на, пътни, на пациентите. Необходимо е да се работи за съответната инфраструктура за трансграничен обмен на информация. Трябва да има и лесен достъп и сигурен достъп до огромен обем данни. Цифровите решения със сигурност могат да подобрят достъпа и устойчивостта на социалните и здравни системи. Имаме и новия общ регламент за защита на данните – благодарение на Европейската комисия. Сега можем да съгласуваме процесите на обмен на трансгранични данни в здравния сектор. Трябва да се мисли за формат на електронен обмен на данни. Всъщност предложението беше оповестено вчера, но нашия документ изисква нещо повече. Искаме от комисията да се работи по истинска електронна история на заболяването. Би трябвало също така да се работи превентивно, да се работи в диагностиката и терапевтиката. Ние искаме Европейската комисия да проучи възможността за генни изследвания, като също така се види дали пациентът може да има уникален идентификационен номер, който да му дава достъп до всички негови данни. С други думи, насърчаваме Европейската комисия и държавите членки да работят обединено, за да може с успех да се извърши цифровия преход в здравния сектор – за да се подобри качеството на живота на милиони хора. И накрая искам да благодаря за подкрепата и съдействието от страна на Комитета на регионите, докато работих по това становище. Благодаря на секретарята на групата НАД, на политическите групи. Също така благодаря за представените изменения. Аз ги приемам, като съм убеден, че те подобряват първоначалния текст. Благодаря ви. Много ви благодаря. И сега изказванията. Първо колегата Рома Сияснада. Благодаря, господин председател на Комитета на регионите. На първо място искам да поздравя министр-председателя на автономна област Мурсия за неговото становище. Това е документ, който говори за настоящето и бъдещето, за това как трябва да изпълним цифровизацията. Става дума и за образоване в тази област, за да има напредък. Цифровите средства могат наистина да допринесат за здравния сектор. Ние говорихме и за различните видове информация, която в здравния сектор трябва да бъде достъпна за гражданина. Пациента трябва да е в центъра, както казва и министър-председателя Лопес Мирас. Също времено пациента трябва да бъде истинския собственик на своите данни, а не администрацията или държавата – и е необходимо тези данни да се хармонизират на регионално, национално и европейско ниво. Не може да се случи някой да има нужда от помощ и неговата история на заболяването да не е налична. Необходимо е, разбира се, да се развива и научно-изследователската дейност, геномните данни. Това е бъдещето. Със сигурност становището ще помогне на Европейската комисия да премине към ефективни мерки. Пак настоявам, данните трябва да са собствено само на пациента – и да могат да се използват и за обществени и частни здравни заведения. Благодаря. Навсякъде в Европейския съюз. Благодаря, Карстън Питърсън. Øh, благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на докладчика за отличната работа. Водихме в комисията много добри дискусии и резултатът от нашите дискусии вече се вижда, той е на масата. Много важни са въпросите, свързани с данните в бъдещата система, защитата на личните данни. Естествено, това засяга пряко работата на местно и регионално равнище. Подкрепяме в нашата група всички изменения. Pas много благодаря. Не виждам други желаящи да се включат в общия дебат. Следователно, преминаваме към гласуване на измененията. Изменение едно на докладчика заменя първоначалното за против приема се. Изменение 2 за против приема се. 3 за против, приема се. Изменение 4 на докладчика заменя първоначалното за, против, приема се. И сега гласуваме цялото становище за, против, въздържали се. Приема се с единодушие честито на докладчика и неговия екип. Благодаря. Скъпи колеги, с това преминаваме към края на нашето пленарно заседание. Има само няколко точки. Първо трябва да гласуваме новия списък на членовете на бюрото. Предполагам, че няма възражения. Приемаме, че се одобрява. Имаме информация за новите членове и заместници. Това е информация за сведение. По точка разни има ли нещо? Не виждам. Нека ви напомня, че следващото ни заседание е предвидено тук в Брюксел – на 10 и 11 април, но се надявам да се видя с всички вас на срещата на върха в Букурещ 14-15 март след около месец. Много благодаря и приятен уикенд!